Е президент. Председателят. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Добър вечер, уважаеми колеги. Възобновяваме заседанието. Следващата точка от дневния ред е докладът на госпожа Джана Кустът от и финансиране на политическите партии на европейско равнище. Давам думата на докладчика. И то Киновулио калите си... Благодаря, господин председател. Днес е, нашият парламент следва да обсъди доклада, който съм съставила от името на Конституционната комисия и който доклад засяга регламента за статуса на или статута на политическите партии в Европа, както и финансирането на Европейския парламент. Макар и регламентът да действа, към днешна дата европейските политически партии не се радват на положение достойно за Лисабонския договор. Съгласно четвърта алинея от десети член от договора. Съгласно която клауза европейските партии допринасят за постигането на европейски консенсус в израз на волята на европейските граждани. Всъщност, европейските партии не могат да действат просто като неправителствени организации съгласно белгийското законодателство. И на основата на доклада на генералния секретар относно финансирането на партиите и предложението му да бъде създаден специален статут, както и на основа на доклада, прият от Европейския парламент през 2003 година, където се посочва необходимостта от приемането на такъв статут макар и тогава Лисабонския договор все още да не бе влязал в сила. И най-сетне, на основание решението на бюрото от 13 януари, Конституционната комисия, след като изслуша всички политически партии, всички председатели, генерални секретари на европейски партии и на основа становищата на експертите по конституционни въпроси, както и след изслушване на представители на Европейската сметна палата, приехме настоящия доклад, в който призоваваме Европейската комисия да излезе с нормативно предложение за приемането на един действителен статут на Европейската политическа партия. Статута ще се основава на редица критерии, както е посочено и в нашия доклад. Дадена партия, за да бъде квалифицирана като европейска, следва да бъде представена в не по-малко от 7 държави членки. Следва да бъдат при, е, признавани също така регионалните партии, при условие, че регионите имат законодателни правомощи. За да може да бъде финансирана една европейска политическа партия, тя следва да бъде представена с най-малко един член на Европейския парламент. Освен това, всеки гражданин би следвало, европейски граждан би следвало да може да стане член на такава една европейска партия. Това, това е, би трябвало да бъде част от устава с този статут ще се ползват не само европейските политически партии, а и фундациите. И най-важният елемент от е, този доклад е, че се определя е, един правен, политически и финансов статут на европейските политически партии. Съгласно европейското законодателство. Комисията по конституционните въпроси разисква дълго и прие доклада на практика е единодушно. Няколкото изменения отразяват известни разногласия, но общо заето е, докладът бе прият единодушно. И, както казах, е, тук става въпрос за начинание, което ще укрепи европейската демокрация. Що се отнася до финансирането, в доклада посочваме, че 10% от бюджетите на европейските партии следва да са от собствени приходоисточници. А що се отнася до даренията до 12 000 евро, ние предлагаме праговото равнище да бъде сведено до 5 000 евро. Благодаря. Комисаря Шефчович има думата. Благодаря, господин председател, за възможността да обсъдим този доклад относно европейските политически партии и фундациите. Мисля, че трябва да благодарим на госпожа Янако за подготвянето на този доклад по собствена инициатива, защото ние смятаме в комисията, че той е много важен. Знаем, че европейските политически партии играят важна роля в европейската политическа структура. Те допринасят за обсъждането на политически въпроси придават европейска перспектива преди избори за Европейски парламент, например, и по този начин се избягва ситуация, в която европейските избори се доминират от национални въпроси. Приветствам тона на вашия доклад. Очаквам с нетърпение обсъждането на съдържанието му, както и обсъждането за бъдеще. Член 12 от регламент от 2004 година казва, че държавите членки трябва да допринасят за публикуването на доклад относно прилагането на регламента и в доклада трябва да се дават и предложения за изменения относно е, финансирането. Както вече ви казах, приветстваме този доклад по инициатива на госпожа Янако и резолюцията, която е една положителна стъпка, но трябва да се основаваме на е, прилагането на съществуващия регламент. Е, може да има известно подобрение тук. В този контекст мога да кажа, че може комисията да бъде призована да разгледа отново регламент от 2004 номер 203. Ако парламента стигне до заключението, че съществуващото законодателство има нужда от промени или че има нужда от ново законодателство, комисията сериозно ще разгледа тези заключения и ако се споразумее ще приеме необходимите инициативи. Комисията ще обмисли възможността за подобрение в дългосрочен план на регламент 204 203, за да може да се осигури по-добра подкрепа за трансграничните европейски партии и фундации, като целта е да се създаде едно реално европейско публично пространство. По отношение на правния статут на европейските политически партии, не за първи път парламента призовава за такъв статут въпрос се разглежда до известна степен в поручването, което беше възложено от Комисията по конституционни въпроси. Там се отчитат редица политически въпроси, въпроси от практически е, и конституционен характер, свързани с статута. За това въпросът трябва да бъде подложен на много внимателен анализ. Същото може да се каже и за други въпроси в доклада по отношение на предложения, свързани с изменение на финансовия регламент. Тук комисията смята, че трябва да се обмислят евентуални промени. В заключение искам да кажа, че доклада на госпожа Янако и придружаващата го резолюция повдигат въпроси, свързани с демократичния характер на европейската интеграция и за това тези въпроси заслужават нашето пълно внимание. Очаквам с нетърпение дебата тази вечер, както и за в бъдеще. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар Шевчович. Сега изказване от името на политическите групи. Първо господин Касини за две минути. Президенте, сеньор комисар. Господин председател, господин комисар, искам да благодаря първо на госпожа Джанако, която е изготвила наистина един чудесен доклад. Когато говорим за политическите партии, трябва да имаме предвид две трудности. Първо, не винаги тези партии се радват на нужния авторитет в техните страни и трябва да се има предвид също, че често тук се преследват определени интереси на националната държава и не винаги може да се приеме, че тези партии преследват европейски интереси. Така че е важно тяхната функция да бъде взета предвид в рамките на работата на европейско равнище не Лисабонския договор се прилага тук, а други актове и много често политическите партии гравитират в сферата на националните интереси и се смятат за неотменни по отношение на демокрацията. Днес аз говоря съвсем ясно за структурата на тези партии. Тук става дума за една условна предпоставка за функционирането на тези партии и за техния статут. И този статут трябва да бъде дефиниран не на европейско равнище, а на съответно национално равнище. Защото партиите трябва да формулират своите предложения по отношение на Европа. Аз само по този начин мисля, че е възможно въвеждане на европейско избирателно право, което според мен е важна предпоставка за дейност на европейско равнище. И за това е важно европейските граждани да могат да се идентифицират с тези партии и за това благодаря на комисара за направеното от него изказване. Проведени бяха много изслушвания, бяха взети и много мерки това е една чудесна инициатива и в крайна сметка е добре, че политическите партии в рамките на европейското право получават съвсем ясен правен статут и данъчен статут и че всъщност те подлежат на единно правно третиране за с цел представяне на публичния интерес. Благодаря. Благодаря, колега Касини. Колегата Гераро Салам за 3 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря на колегата Янако за този доклад, който със сигурност ще помогне на комисията при предприемане на следващи стъпки към създаване на една по-добра система за признаване и подкрепа на политическите партии в Европа. Европейската демокрация е представителна демокрация. В структурата на представителната демокрация е заложена система, която действа от средата на 19 век. И това са принципите на либералните революции – които дадоха възможност на хората сами да решават бъдещето си. Тази система има солидна основа, но понякога тя се нуждае от реформи. Необходими са нови възможности, за да се даде възможност на гражданите да изразяват волята си по-добре. Такава работа, например, беше извършена в парламента в рамките на гражданската инициатива. Една демокрация винаги се нуждае от свободно представителство, а едно свободно представителство не е възможно без конкуренция между партиите. Политическите партии дават възможност точно за този плуралистичен принцип на представителство. В една демокрация партиите са плуралистични. Те са основни инструменти за участие на гражданите в политиката. Освен това, те дават принос за формиране на общественото мнение, предлагат альтернативи, програми за управление, както в общ характер, така и в детайлен характер. Освен това, те хармонизират обществените интереси и допринасят за комуникацията или за посредничеството между исканията на народа и правителството един от теоретиците на политическите партии беше казал, че политическите партии не са създадени за да съобщават на народа какви потребности има правителството, а да уведомяват правителствата какви желания и надежди имат гражданите. На национално равнище това функционира добре и сега трябва да започне да функционира на европейско равнище. За това ние трябва да създадем рамка и също така да дадем шансове за да могат европейските политически партии на територията на целия Европейски съюз да могат да изпълняват функцията, която изпълняват сега в държавите членки. Затова от първостепенно значение партиите първо да получат правен статут и точно за това става дума в настоящия доклад. Партиите трябва да действат на териториален принцип, а също така да се подчиняват на демократичните правила. Прави се разлика между признаване на партиите и финансиране на партиите, което се извършва и с държавна подкрепа и се надяваме, че комисията ще въведе механизми за да подобри настоящата ситуация защото все още има някои недостатъци при регулирането на политическите партии. Благодаря колега Салам, колегата учив за две минути. Благодаря ви, господин председател. Докладът на госпожа Янако, логиката на събития от последните години, които имаха за цел да повишат политическия интерес на гражданите към политиката на съюза. да се работи за регулиране на европейските партии днес означава да се работи за изграждане на гражданско пространство без граници. в този смисъл докладът янако е покана към реформаторски настроените политици. проекциите на този доклад са важни. те ще доведат до превръщане на европейските партии в реално средство за засилване на представителното управление в съюза неслучайно към този доклад бяха предложени почти сто поправки и в резултат на общи усилия се оформиха седем компромисни варианта подкрепени от всички парламентарни групи. мисля че интересът към доклада в комисията по конституционни въпроси беше стимулиран от идеята европейската партийна система да стане още по гъвкава атрактивна и рационална а също така и адекватна на процесите в европа чрез оформяне на общ политически правен и фискален статут на европейските партии не става дума за организационно изграждане на партиите по един унифициран стандарт а за следването на един по общ модел. основните разлики между партиите и фондациите също остават в сила но има нови възможности за повишен синхрон в техните дейности. докладът и очакваните следващи развития трябва да променят познатото статукво според което съществуващите в момента партии са просто организации на национални партии и нямат пряка връзка с избирателите в държавите членки. в контекста на тази амбиция се препоръчва да започне разглеждане на условията за пряко индивидуално членство и участие на физически лица във вътрешнопартийния живот и дори в партийния мениджмънт. няколко чувствителни въпроса намират в този доклад своето тълкуване така например коректно се прокарва разграничение между критериите за учредяване на политическа партия и критериите за нейното финансиране. докладът следва да получи подкрепа за да може комисията да започне създаването на нов раздел във финансовия регламент посветен изключително на финансирането на европейските партии и фондации. Благодаря, колега Илчев. Сега за две минути колегата Хефнер. Да, господин председател, уважаеми колеги, ясна правна уредба на политическите партии в Европа. Това е важно за създаване на европейското гражданско общество, за е, развитие на европейската политическа дискусия и принос за това. Наистина трябва да се има предвид, е, че е, политическата дейност в Европа трябва да се извършва по европейски начин, а не в национално равнище. Благодаря най-сърдечно госпожа Янако за този доклад. Ние участвахме интензивно в неговото изготвяне. В началото не бяхме съгласни с всичко, но а, с резултатите, които се получиха накрая, ние сме абсолютно съгласни. Има някои точки, които бяха много важни за нас в дебата. Например, това, че ние смятаме, че партиите, които участват в демократичното съревнование, трябва да бъдат сами по себе си демократични. И това се отнася за техните органи, за номинирането на кандидати за предизборни листи. Това е включено в параграф 5 и според мен това е много голям напредък. Има още редица точки, които сега не искам да споменавам. Искам да се спра най-важните от тях. Изискването партията да има един член в Европейския парламент. Първоначално това беше предвидено по отношение на признаването и финансирането на партиите, а сега това изискване е само по отношение на финансирането. За нас това беше много важно, защото трябва да се прави ясно разграничение между учредяване и финансиране. Трябва да има свободна конкуренция, така че да се появяват нови партии с нови теми, с нови лица в Европа. Не трябва тук да се налагат ограничения, но що се отнася до финансирането, естествено то трябва да бъде обвързано с някакъв е, минимален успех и за това ние сме съгласни с този резултат, въпреки че според нас това трябваше да бъде по-ясно уредено и за това внасяме едно изменение точно по тази точка. Благодаря. Благодаря, колега Хафнер. Сега за две минути колегата Ханан. Господин председател, демокрацията не е временно право, което се дава чрез една бюлетина. Демокрацията се осланя на една връзка е, с управлението. За да има функционираща демокрация, трябва да има демос. Трябва да има идентифициране на това, което сме ние. Ако премахнем демоса от демокрацията, ще имаме само едно разпадане. Не може да се създават институции чрез бюрократично оказване на натиск. Направихме го това в Европейския съюз, създадохме политически партии, имаме избори, но не може да карате хората да се чувстват привързани към тези партии, точно както не може да ги накарате да се почувстват французи или японци. Партията трябва да е, стигне сама до гражданите и това не може да се направи с е, обществено финансиране. Затова ЕКР е против е, това законодателство. Ние сме против единния статут, против сме увеличаването на бюджета, как може да се заделят ресурси в настоящата економическа ситуация. И онова, което казва Андрю Дъв, не е вярно. Как може да се харчат средства чрез национални кампании? Не може да се убеждават хората в идеи, независимо колко злато се използва от националната съкровищница. Благодаря, колега Хенен. За минута и половина колегата Шолц. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, мога само да приветствам факта, че Европейският парламент поставя въпроса за демократизация на Европа и то по много сериозен начин, като подхожда и практически към решаването на този въпрос. Пътят минава през усъвършенстването на европейските партии, което е видно от доклада на госпожа Янако, които от много години са част от политическата реалност в Европа и е, също така част от европейската политика. Необходими са ни политически партии, които са здраво вкоренени в обществото и които се осланят на вътрешнопартийни демократични структури и които играят голяма роля в изборите за Европейски парламент и за укрепване на европейското единство. Що се отнася до конкретния доклад, аз бих си пожелал повече кораж от страна докладчика. Предвид правото на парламента на собствена инициатива, това наистина е голяма крачка напред в развитието на политическата система в Европейския съюз. Крачка, която се очаква от много граждани и която ги прикамва към участие участие. Още по-ясно трябва да се покажат европейските и националните равнища на вземане на решения и също така по-ясно трябваше да се покаже отношението между политическите партии, което трябва да се базира на прозрачност и на взаимно действие. Европейският парламент смята да апелира към комисията да поеме инициативата в тази област и се радвам много на бъдещото сътрудничество с комисията и съвета. Благодаря на колегата Шулц, колегата Егню за една минута. Това законодателство ще даде възможност да прахосвате пари за референдуми, за да си купите търсения резултат. За пръв път за разлика от досегащата си практика, между другото, Великобритания е, ще провежда референдуми всеки път, когато предлагате да отнемете правомощи от нашите избиратели. Когато се опитвате да бъркате в джобовете на нашите данакоплаци, е, за да разпространявате е, своите догми. Андрю Дав, член на Европейския парламент от моя район, между другото, е характерен пример – До сега никога Европейският съюз не се е занимавал с такава амбулантна търговия, наред с пълното си неуважение към волята на избирателите. Ние отдавна чакаме да дадем своя глас за това изцяло да се откъснем от вашия контрол. Колега Бронски, позволете един междинен въпрос от колегата Синклер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 Благодаря, господин председател. Няма ли да се съгласи с мен току-що говорилия колега Агню, че една политическа партия, която като единна европейска политическа партия е, приема финансиране е, по е, тази уредба, ще трябва да се съобразява с приоритетите на европейското законодателство. И няма ли това да е напълно безпринципно за една политическа партия, заслужаваща това име? Да, да, вие ми задавате въпрос. Ами да, ние ще вземем каквото можем от това, защото в края на краищата е, могат да се харчат парите на дявола, е, за да се върши работата на Господа. Ето за това сме дошли тук. Благодаря ви, Извинете, господин Егню, нарекох ви Бронс е, по погрешка. Колегата Бронс, със съжаление, обаче не е тук и за това преминаваме към следващите оратори. Първо колегата Трашковски за две минути. Thank... Нека да благодаря в началото на нашия докладчик госпожа Янако и на комисията за е, доброто сътрудничество, за отличния доклад. Наистина ли се опитваме да създадем европейски демос, както уважаемия колега Ханан ни каза? Не съм сигурен, не искам да отивам чак толкова далеч. В момента се опитваме просто да укрепим европейското публично пространство и да оживим дебата по общите европейски въпроси. Идеята на Европейския парламент е да приближи хората до това, което обсъждаме тук. Какво може да бъде по-просто от започването на дискусия с тях по европейски въпроси? Не знам какви сте вие, аз не съм бюрократ, аз съм пряко избран член на Европейския парламент. Целта на дебата е да засили видимостта на европейските политически партии. Ние всички сме част от тях, независимо дали сме в лявата, централната или дясната част на залата. Искаме да изкараме тези партии от сянката, в която са, защото в момента никой не знае каква е ползата от тях, а ние знаем, че има полза от тях. Затова Идеята на тази видимост е да има някаква програма, която да се представи и да се е, водят е, дебати по европейски въпроси, когато приближават избори, а не по национални въпроси. Докладът е положителен по три причини. На първо място създава известно равновесие между националните власти и Европейския парламент, обвързва се финансирането с дейността на Европейския парламент. На второ място Създава се една организационна последователност между европейските политически партии и европейските фундации. Това заслужава похвала. И на трето място е, определят се ясни правила за финансирането на партиите. Това трябва да е цел за всички нас. Благодаря. Благодаря колега Трашковски. Колегата Флашикова Бенова за две минути. Важен пан подпредседа комисии. Благодаря господин председателю, господин комисар, колеги. Гледайки историята на европейската интеграция и създаването на Европейския съюз, можем да кажем, че Съюза не може да бъде разглеждан само като група от държави членки, а като политическа арена за създаването на реално европейско общество. Имаме единен пазар, държавите членки от друга страна имат собствени е, съдебни системи, в действителност европейските политически партии имат а, свой собствен дневен ред и те си част от европейското общество. Укрепването на ролята на европейските политически партии ще укрепи демокрацията и стабилността в нашите общества. Затова искам да приветствам това предложение за изменяне на финансирането на европейските политически партии. Искам да благодаря на господин заместник председателя на комисията за помощта. Един общ правен статут за тези партии ще може да се осъществи само ако има желание от страна на всички и трябва да видим дали възможността за финансиране може да се предоставя само на определени партии, които отговарят на определени правила. Трябва да има известно упростяване на правилата, трябва да има възможност да се упражнява финансов контрол. Прозрачността е изключително важна, когато става въпрос за финансирането на европейските политически партии. И прозрачността всъщност трябва да бъде приветствана защото тя ще помогне на гражданите в ежедневния им живот. Това финансиране и прозрачността, свързана с него, ще играе важна роля в живота на гражданите и ще засили техния интерес. Колегата Дав за минута и половина. Е, Националните политически партии днес не успяват да обезпечат европейската интеграция по един демократичен и ефективен начин. И това е сериозно явление. Трябва да се попълва сериозна празнота. Необходима е една демократична трансмисия между гражданите и европейските правомощия, властта, която се упражнява в Европейския парламент и в съвет. Време е за европейски политически партии. Не като заместител на националните политически партии, а като тяхно допълнение, за да има помежду им съревнование, на превара е, за разпространението е, на идеи, ползващи се с широка обществена подкрепа. Е, европейските политически партии биха се оказали от изключително значение за успеха на предложението за националните листи – които ще гледаме следващия месец тук. И аз призовавам парламента да подкрепи доклада Джанако, като прояви нужната смелост и оптимизъм за бъдещето на постнационалната демокрация. Благодаря. Благодаря. За една минута колегата Алфонси. Благодаря, господин председател. Създаването на европейски политически партии е голяма стъпка напред към европейската демокрация за изразяване волята на европейските граждани. Докладът на госпожа Джанако се движи в правилната посока за упростяване, за облегчаване действието на европейските политически партии и техните фундации е, за намаляване на необходимите активи за получаване на обществено финансиране. Е, освен това, ние сме за това фундациите да провеждат своята дейност и отвъд рамките на Европейския съюз. Е, така ще се укрепи европейската е, демокрация, но от друга страна обаче европейските политически партии няма да имат свободата да действат както си искат. Регламентът е, предвижда редица строги условия за признаването на статут на Европейската партия. В е, Корсика, е, например, ние, нашата партия получава около 26% от местния вод, но тъй като френската държава отказва да даде законодателни правомощия на Корсиканското събрание, тази народна воля се пренебрегва и именно за това, прискърбно положение би следвало да държим сметка в контекста на нашата европейска работа. Благодаря, колега Алфонси. Колегата Алфонси, за съжаление, вие много късно дойдохте с синята карта, за това давам думата на господин Курски. Europejskie партии е политични са новим zjawiskiem в polityce европейски, але wraz ze wzrostem integracji i... Европейските политически партии Много важно да не се е, злоупотребява с е, тези структури. Аз смятам, че е притеснително е, да чуем, че Европейския съюз ще се бърка в националната политика. Аз не мога да приема нещо подобно. Ние в моята страна, Полша, Смятаме, че не може един референдум да се налага от Брюксел. Други държави трябва да обърнат поглед към Великобритания. Освен това, факта, че от данакоплаците се иска да плащат по-високи данъци за цел на европейската политика е, е нещо е, отвратително. Ние първо трябва да подкрепим националните партии и след това да мислим за европейските партии. Благодаря. Благодаря на колегата Курски. Сега по процедурата колегата Фантасто. Благодаря, господин председател. Е, вие казахте, че съм закъснял да вдигна синята си карта. Напротив, още докато говореше господин Даф, аз ви дадох знак, че желая да взема думата. Не знам какъв точно е редът. Мога ли пак да, да вдигна тази синя карта или... Аз исках да, да задам въпрос на господин Дав, понеже той започна да говори за наднационалните листи. А, не очаквах и при това бих искал да го попитам нещо по тази тема. Да, можете да поставите въпроса, колега. Благодаря, господин председател. Моето възражение срещу наднационалната листа е е, спомената от господин Дав, е, въпрос по който той работи по, по доклад, е, е, е не по същество. Самите листи, аз съм против тях, но, но проблемът е, че само партии, само европейски политически партии могат да участват в тези листи, които имат присъствие в 7 държави членки. А моята партия се занимава с местни наши си холандски проблеми и тя не би могла да присъства никъде другаде, освен Холандия. Чрез този критерий ще изключите много значими партии, партии, които не могат да е, постигнат е, праговото равнище от 25 места. Какво ще отговорите? Колега Фантастоп, един междинен въпрос е, трябва да трае половин минута, а не да дава повод за изразяване на цялостно становище. Колега Дав. Uh, Предложението, е, чийто инициатор съм, е над националните листи да бъдат съставяни на основата на поне една трета от държавите членки. Не кой знае колко и ако господин Вандерстоп не е в състояние да привлече достатъчно колеги от 6 други държави, аз бих му препоръчал да преразгледа действителността и доверието, с което би трябвало да се ползват политическите му мнения. Благодаря, колега Дав. Колегата Синдекарт за минута и половина. Е, е е, Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че съм голям привърженик на политическите партии на национално равнище, на европейско равнище и на международно равнище. Обаче, една политическа партия е нещо съвсем различно и много повече от партийния си апарат. Едно от големите предизвикателства за демокрацията днес е, че политическите партии все по-малко отразяват волята и настроенията на населението и това е големият проблем. Затова европейските партии губят своите членове. В нашата страна, Дания, предвиждаме допълнителни помощи, субсидии, които се изплащат на партиите, но това също не е гаранция за по-тясна обвързаност между партийните апарати, т.е. ръководствата на партиите и техните членове. Точно обратното. Съществува друг риск. А именно на отделяне на обособяване на този бюрократичен апарат. Колкото по-независим става този апарат от своите членове, т.е. от членовете на партията, толкова повече нараства скептицизма. И за това аз съм скептичен спрямо идеята за европейски политически партии, които да се финансират с европейски средства. Аз е, не съм против партиите, обаче те трябва да се е, създават отдолу нагоре, да бъдат економически и политически подкрепени от своите членове, а тук липсва достатъчно подкрепа. Мисля, че това не е правилният път към създаване на демокрация и изграждане на политически и демократически партии. Благодаря. Сега за минута и половина колегата Салавракос. Благодаря, господин председател. Най-напред е, бих искал е, да поздравя докладчицата госпожа Джанако за много добрия, много премерен доклад. Развитието на европейски политически партии е от съществено значение за мобилизирането на общественото мнение в Европейския съюз, както и за провокирането на интереса на европейските граждани към европейската политика. Преминаваме през период, в който политиката, е, поначало и политическите партии са гледани с лошо око, тъй като европейските граждани е, се смятат за безсилни – да повлияят върху политиката на страната си, камо ли на Европа. Ето защо е, докладът на госпожа Жанако се движи в правилната е, посока. Настоявайки за необходимата реформа, благодарение на която да възникне Европа на равноправните граждани с еднакво е, бъдеще. Колегата Синклер за минута и половина. Днес по-рано говорих в пленарна зала относно економическите трудности на моя избирателен район, East Midlands. И всъщност последното нещо, което искат хората там е да има повече пари за политиците. Те смятат, че вече се изразхадват достатъчно средства за политика. Европейския съюз има сега парламент, председател сега искате е, да има и е, политически партии, е, както има и Европейска служба за външна дейност, външен министр. Готови ли са политическите партии да изразходят, да си купят властта. Това ли искате? Благодаря, госпожо Синклер. За две минути госпожа Неделчева. Благодаря, господин президент. В Dans има парламент, които са... Благодаря, господин председател. В нашите демокрации а, ги има парламентите, които са гласът на гражданите, а по-нататък имаме и политическите партии, и техните фундации, които са мозъкът, които разпространяват и генерират нови идеи. Тук в нашия парламент е, ние непрекъснато изказваме при скърбие за това, че нашите съграждани не проявяват интерес към Европейския съюз, че не излизат на европейските избори. Ако наистина се стремим към една истинска европейска демокрация, би следвало внимателно и сериозно да помислим за мястото на европейската политика в публичното пространство, което се опитваме да градим. Вече немалко направихме с Лисабонския договор и с Европейската гражданска инициатива. Сега следва на европейските политически партии да бъдат дадени средствата за за постигането на техните амбиции. Но, нека бъдем внимателни. Според мен тези средства не би следвало да дадат възможност на големите партии да станат непоклатими хегемони. Трябва да се даде възможности на малките партии. И това е толкова по-важно за противодействие на отрицателния обществен облик на партиите и за това гражданите да не гледат на тях като на необходимото зло на демокрацията. Смятам, че е, засилването на европейското гражданско пространство, което се опитваме да е, постигнем чрез е, уредба на политическия живот, ще ни даде възможност да постигнем равнопоставеност между европейските политически партии. И още нещо. Нека говорим за приемствеността, за връзката между европейското, националното и областното равнище. Европейския статут, който ще създадем, ще даде възможност за съгласуваност на европейските и национални законодателства в тази област, така че всички действия да бъдат съгласувани. И най-сетне много внимателно трябва да помислим по това, което е казано в точка 23 от доклада, тъй като тя ни навежда на, на мисълта, че европейските политически партии следва да хвърлят поглед и отвъд границите на Европейския съюз. Ние следва по-активно да разпространяваме своите демократични ценности в света, тъй като в днешния глобализиран свят политическите лидери е, се налага да си подадат ръка за решаването на общите проблеми. Благодаря. Неделчева, е, Благодаря на колегата Неделчева за една минута. Колегата Балчитис. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Важността на ролята на европейските политически партии е упомената в Лисабонския договор. Те са част от една ефективна европейска политическа област или пространство. Ние искаме гражданите да участват в процеса на взимане на решения. За да може да стане това обаче, трябва да има е ясна и прозрачна регулаторна рамка за дейността на партиите и да гарантираме е, правилното функциониране на тези партии, е, трябва да има равнопоставеност по отношение на данъчното облагане на, на тези партии и по отношение на правното им функциониране, за да може гражданите да разбират по-добре за какво става въпрос. Ако се следват тези принципи, то и избора за, за партиите и за съответните политически органи ще се основава на основните принципи. Колегата Тайн за една минута. Уважаеми господин председател, много малко граждани знаят, че има европейски политически фундации и те са близки до партиите. Много партии има такива фундации, но има и е, партии, които са учредени по бългийското право. Какво правят тези партии? Ние дискутираме различни проблеми. След е, договора по, от Лисабон трябва да помогнем за създаване на европейска демокрация и за създаване на европейско политическо пространство. Има доклад по собствена инициатива, където комисията призовава към реформиране на правните основания за тези партии. Те трябва да имат европейска правосубектност и европейски статут. Либералите поискаха ясно да се прави разлика между признаването като европейска партия и правата за финансиране, за да не се пораждат излишни апетити. Много е важно европейските партии да бъдат с вътрешно-демократична структура, което не винаги е така. Благодаря на колегата Тайн. Сега колегата Ван Орден за една минута. Благодаря, господин председател. Общественото мнение в много от нашите държави членки се движи в една посока. Колкото и да е, е странно, Европейският парламент тръгва в друга. Нашите граждани не настояват за някакви наднационални е, политици. А сега Европейският парламент, видите ли, ще харчи още повече пари е, по време време, когато националните правителства е, налагат болезнени бюджетни съкръщения. Аз е, говоря тук е, е, в качеството си на е, представител на Фундацията за европейска реформа. И аз е, трябва да кажа, че е напълно немислимо с 30% годишно да расте издръжката на европейските фундации. През 2009 година бяха изхарчени 6,3 милиона до 2012 година ще стигне до с още толкова, до 12-13 е, милиона евро. Е, и по този начин фактически ще се е, финансира дейността на политическите ни противници. Господин председател, ние трябва да намерим някакъв начин да върнем парите на националния денекоплатец. Благодаря. Благодаря, колега Ван Орден. Колегата с една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми е, колеги, мисля, че Европейският съюз, е, който преживява економическа криза, преживява и политическа криза. Е, Поли политиците е, са все по-далеч и по-далеч от гражданите и е напълно естествено избирателната активност, както е, се видя и на последните европейски избори, да намалява. Европейските политически партии със своята специфика на общо европейски биха могли да подтикнат европейския гражданин към по-голяма политическа активност, към по-голямо участие в вземането на решения. И признаването на тези партии и тяхното финансиране би трябвало да им даде възможност да генерират альтернативни идеи. Това е самият смисъл на демокрацията. Е, и разбира се, е, за да се генерират идеи, те трябва да се генерират свободно, не под натиска на някакви тесни, тесногради финансови и политически съображения. Е, е, дейността на европейските политически партии следва да бъдат водени от собствените им ценности, а не от това дали имат пари или не. Колегата Пашка има думата за една минута. Благодаря. Този доклад е свързан с прилагането на регламента, управляващ дейността на политическите партии, отчита опит натрупан вече по отношение на прилагането на този регламент и управляването на политическите партии, госпожа Янако прави предложение за подобряване на правната рамка. Най-важната промяна е на с създаването на общ правен статут по модел на белгийските НПО. Освен това се предлага определяне на ресурсите е, на 10%. Имаме нужда от е, максимална прозрачност по отношение на управлението на фондовете. Ние можем да подкрепим тези промени, които се предлагат. Благодаря. Една минута, колеги Вандерстоп. Вандерстоп за една минута. Благодаря, господин председател. Партията за свободата е тук, представлява холандските граждани в парламента. Ние смятаме, че Европейският съюз не може да служи на потребностите на нидерландския народ. Ние искаме да се концентрираме върху економическо сътрудничество. За нас един политически съюз е напълно немислим. Властта трябва да остане в държавите членки, защото само те могат да определят най-добре кое е най-доброто за техните граждани. Европейските политически партии изобщо няма да създадат е, добавена стойност за благосостоянието на европейските граждани, в частност на нидерландските граждани. Господин председател, една подобна партия е, едва ли би успела успяла да изгради политическо е, европейско съзнание. Просто е смешно, е, защото подобни неща не са в кръга на интересите на гражданите. Между 2004 и 2010 година има 67 милиона субсидии, които са изплатени на политическите партии. Абсолютно безсмислено и е ясно, че без субсидии тук нищо не може да функционира. Това са малки клубове, които никой не познава, които никой не очаква и на, кого, и на и които на никого нищо не носят. Благодаря, колега Вандерстоп. Колегата Туса за една минута. των благодаря, господин председател. Основният въпрос, който поставя докладът е за финансирането на политическите партии и за техните е, фундации. В съответствие с европейското законодателство, значи тук става дума за единен модел, образец на Европейската политическа партия, но и е, за намеса е, в е, политическите програми и финансовото състояние. А това последното може да се окаже котията на Пандора. Така политическите партии ще изпаднат под допълнителна зависимост от Европейския съюз ще бъдат е, подложени на натиск да следват определена политическа линия. И тук не става дума за е, някакво еднаквяване или хармонизиране на уредбата на европейските политически партии, а за възпрепятстване на европейското работническо движение. Ето защо ние ще гласуваме против доклада. Сега давам думата на колегата Басеско. Благодаря, господин председател. Прозрачното финансиране на европейските политически партии е от основно значение за поддържане на демократичните ценности. Имаме нужда от общо европейско пространство, в което политическите партии да бъдат активни, и гражданите да са в сърцевината на тяхното внимание, на, на, на, на тяхната дейност. Статута на Европейската политическа партия ще бъде поредна стъпка напред за усъвършенстване на уредбата в тази област. У нас в Румъния действа закон, е, за политическите партии и е, е, в общественото пространство се води дебат за държавното финансиране на политическите партии. Праговото равнище, което се предлага към днешна дата е на 11 000 евро за всеки кандидат за финансиране на предизборната кампания. По този начин се надяваме да изкореним нерегламентираното финансиране на политическия живот. Благодаря. Колегата Дайт получава думата. Благодаря, господин председател. Дебата тази вечер е симптоматичен и показва всичко това, което не е правилно в европейския дневен ред. Просто се поразих, е, когато е, чух какво казват колегите и като видя колко далече е този дебат от обикновените граждани. Господин Дъв право казва, че има една пропаст, която трябва да бъде запълнена между Европейския съюз и отделните граждани. Тази пропаст обаче няма да се запълни чрез развиване на европейските партии и чрез даването на ресурси на тези партии, за да изпълнят те своите амбиции. Идете, господин Дъв, в вашия избирателен район през уикенда и се опитайте да продадете тези идеи на онези, които постоянно губят от средствата, с които разполагат поради економическата криза. Бюрокрацията продължава да се задълбочава благодарение на Лисабонския договор и институциите на Европейския съюз. И пропаста няма да се запълне. Така. Благодаря, госпожо Дац. Давам думата на комисар Шевчович. Благодаря, господин председател. Ще започна заключителните си думи с благодарност отново към госпожа Джанако за доклада, тъй като смятам и разискванията го доказаха. Въпросите, които тя повдига в доклада си, вълнуват мнозина. Те са основателни, те са в сърцевината на европейската интеграция и на демократичния характер на Европейския съюз. И разискванията също така е, проявиха е, щекотливостта на немалко от тези въпроси. Ето защо бих искал да кажа, че ако утре Европейският парламент е, приеме законодателната резолюция, Комисията ще зачете ангажиментите си, проистичащи от рамковото споразумение и ще отговори в срок от 3 месеца на резолюцията. Но както стана ясно и тази вечер, е, процесът ще бъде труден, е, пътят ще бъде трънлив. Е, и от юридически, и от политически погледнато ъгъл. Предварителният анализ, който правим ние, що се отнася до статута на европейските политически партии, сочи именно това – и е, ние те първа ще проучваме внимателно въпросите за правното основание, за евентуалната правна форма. Вероятно ще се наложи приемането на отделен нормативен акт, тъй като а, а, регламентът 200304 просто не е достатъчен. С изменение и допълнение на този регламент няма да постигнем търсения резултат. Ето, на този въпрос ще обърнем особено внимание. По-нататък, няколко от изказалите се тук говориха за изменението на финансовата уредба, на, на финансовия регламент. И много внимателно ще трябва да, да огледаме необходимостта от това. Ние ще се вслушаме в казаното в доклада за необходимостта от по-голяма гъвкавост. През 2007 година ние вече направихме някои стъпки в тази посока и разбира се много внимателно ще проучим предложението на парламент. Ясно трябва да бъде обаче, че много трудно бихме могли да е, постигнем съгласие относно изменение и допълнение на действащия регламент. Парламентът, разбира се, е законодател и е в правото си да повдигне тези въпроси в текущия междуинституционален законодателен процес, ако така желая. Благодаря, господин председател. Ние ще очакваме с интерес по-нататъчния ход на този процес. Благодаря. Благодаря ви, комисар Шевчович. И накрая докладчицата госпожа Джанако. Благодаря, господин председател. Аз бих искала сърдечно да благодаря на господин комисаря за всичко, което каза, за поетите ангажименти. Бих искала също така да благодаря на колегите, които оцениха работата ми. Е, що се отнася до финансирането, партиите не се нуждаят от допълнителни средства и изменението на регламента от 2007 година просто даде възможност за по-голяма прозрачност. Освен това, съвсем основателно е европейските политически партии да настояват за ясно регламентиране на техния статут който да съответства на европейския правопорядък. Това би трябвало да удовлетвори европейските граждани, мисля аз. И най-сетне, господин председател, създаването на една е, сигурна от правна гледна точка и прозрачна от финансово гледна точка среда за функционирането на европейските политически партии има дълбоко демократичен характер. Така ще създадем активни партии, които поставят граждани в центъра на е, Европейския съюз, които дават възможност на гражданите по-активно да участват в демократичния живот на цялата страна и на Европа като цяло. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Сега преминаваме към